Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's continue. Уважаеми колеги, дами и господа, да продължим нашето заседание. Точка 14 Съобщение на председателя трябва да обяви резултатите от първото гласуване сутринта. Що се отнася решението за решението на координаторите за назначаване на докладчик. Що се отнася до решението за назначаване на докладчик по освобождаване от отговорност. 61 за, 6 против, 1 въздържал се, 1 не е гласува. Решението на координаторите се потвърждава. Стигаме до предложението за препоръка към съвета, комисията, заместник председателя на комисията за взаимоотношенията с Русия. Бяха прияти следните изменения. Компромисно изменение 1.37, изменения 360, 372, 382, 319, 116, 118, 125, 126 и 132. Следните изменения бяха отхвърлени 218, 282, 149, 110, и 119. По проекто доклада за изпълнението на споразумението за асоцииране с Република Молдова. Следните изменения бяха прияти. Компромисно изменение 1.35, както и изменения 9, 12, 13, 17, 27, 36, 37, 45, 46, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 85, 135, 147, 151, 157, 160, 161, 192, 199, 200

18, 32, 35, 49, 55, 57, 72, 187, 222, първа част, 242. Инта 5, първа част, 249 и 303 и 311. Стигаме до е, измененията към проекто становището за нова стратегия Европейски съюз Африка, следните изменения бяха прияти. Компромисно изменения 1 до 21 и изменения 18, 55, 197, 231, 182, 187, 189, 190, 168, 181, 199, 155, 109 първа част – 173, 175, 176, 178, 191, 192, 193, 195, 196, 198, 201. 203, 211, 221, 232. Следните изменения бяха отхвърлени. 14, 16, 105, 106, 107, 111, 113, 129, 188, 199, първа част, 227, 127 и 184. След, идваме до следващото гласуване препоръката към съвета и първия заместник председател на комисията за изпълнението, управлението на постоянното структуриране сътрудничество ПЕСКО. Компромисни изменения 1.21 бяха приети, т.е. всички компромисни изменения бяха приети.

254, 262, 273, 274, 301, 302, 326, 327, 335, АВКО 4, АВКО 7 втора част, АВКО 8, АВКО 10, АВКО 17, АВКО 18, АВКО 19. Следните изменения бяха отхвърлени – и всички колеги, които внесоха изменения, ще ми купят бира, тъй като е, списъкът е дълъг. Сто, две, три, четири, пет, шест, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, шестдесет и две, седемдесет и две, осемдесет и едно, осемдесет и две, осемдесет и три, осемдесет и девет, деветдесет, деветдесет и две, деветдесет и пет, деветдесет и шест, сто.

253, 298, 299, 300. Последните три идентични. 303, 304 и 16. 323, 324 идентични, 325, 328, 329, 340, 341. 342, 343, 344, 345, 346 и 7 и 8 и 9 и 50 и 51. Авко 3, Авко 6, Авко 7, първа част, Авко 15. резултати от гласуването по бюджетните изменения, е бюджета 2021. Докладчик Никос Андролак и следните изменения бяха приети. Вота за отбраната, CFSP и ИПА, компромис АФЕТ 1 и изменения 1, 157, 159 и 161 Следните изменения бяха отхвърлени. Блок, гласуван блок ГУЕ, изменение 1А, 158, 160 падна в резултат от приемането на изменение 59. 159. Благодаря особено на секретарията, който преброи резултатите толкова бързо и сега всички колеги са информирани. Стигаме до следващото гласуване. То ще протече от 5 до 6 и половина. Вие ще трябва да предадете бюлетините за дистанционното гласуване по окончателното гласуване за докладите и становищата с измененията. Моля, е, направете снимка на бюлетината или я сканирайте и предайте снимката или сканираното копие на официалния адрес на Европейския парламент в функционалната котия AFET Vota at Europa, EU. В 18.30 гласуването ще бъде обявено за гласуване. След като започне гласуването ще получите имейл, в който се потвърждава, че гласуването започва през онези, които присъстват в залата, трябва да предадат снимка или сканирано копие на бюлетините по имейл. Преброяването ще бъде утре сутринта. Окончателните резултати ще бъдат обявени веднага след като приключи гласуването. Сега проверка на кворума. Искам да помоля всички гласуващи да активират съответното съответната част. Това е бутона Вдигнете ръка Raise Hand в софтуера. Проверката може да започне. Колегите тук, колегите, които присъстват в залата, могат да вдигнат ръка. Останалите да активират съответния бутон Raise Hand. разполагаме с нужния кворум и можем да преминем към гласуването. Обявявам начало на гласуването. Не забравяйте, че за, тази, за това втори последно гласуване разполагате с време до 18.30 за предаване на бюлетините. Стигаме до точка 16. За тази точка искам да приветствам с добре дошли членовете на парламентарната делегация за връзки с Китай и по-специално председателя Райнхард Бютикофър, който седи до мен. Разполагаме с превод от китайски язик. Искам също така да приветствам, макар и дистанционно, посланник Жанк. За нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл в Комисията по външни отношения днес. Искам да приветствам с добре дошъл и Гунар Вигант. Управляващ директор за Азия и Тихи океан в Европейската служба за външни дейности. Той ще дойде тук след малко. Миналата седмица се проведе виртуална среща на върха между Европейския съюз и Китай, между германския канцлер Ангела Меркел, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, председателя на съвета Шарл Мишел и президента на Китай Са Цинпин. Резултатът беше обещаващ с споразумение за защита на географските обозначения и ангажименти за ускоряване на преговорите за ново инвестиционно споразумение. Ние се надяваме с това споразумение да възстановим условията за равнопоставеност между фирмите на Европейския съюз и държавните китайски фирми, които нямат същите задължения по е, емисиите на въглероден двуокис взаимоотношение между Европейски съюз и Китай е една от едно от най-стратегическите, но и сред най-многообразните и свързани с най-много предизвикателства. През 2019 година Европейския съюз беше най-големият търговски партньор на Китай, а Китай беше вторият най-голям търговски партньор за Европейския съюз. Работихме заедно в, по реагирането на пандемията COVID-19. Ние като Европейски съюз сме, отстояваме ясно интересите и ценностите ни, но искаме да си сътрудничим с Китай. Ние сме по този въпрос ние сме обединени, искаме взаимоотношение с Китай, което се основява на реципрочност, отговорност и е, справедливост. Има много въпроси, по които взаимоотношения, основата на тези взаимоотношения липсва. Тези въпроси включват приемането на Закона за национална сигурност в Хонг-Конг, проблеми свързани с правата на човека, разпространяването на дезинформация и едностранните мерки в Южно-Китайското море. Много са въпросите, които а, трябва да се обсъдят. Господин посланник, искаме да чуем какви, какво мислите за перспективите и предизвикателствата на бъдещите взаимоотношения ЕС и Китай. И сега ще дам думата на Райн, Райнхард Бутикофър за 5 минути. Посланник Жанк ще говори след него за около 15 минути, а след това Гунар Вигант. Това е от мен. Райнхард, имате думата. Благодаря на Дейвид Макалистър. Искам да приветствам посланник Жан Минг и директор Гунар Вигант. Както показаха нашите лидери на видеоконференцията ЕСА Китай миналата седмица – е наложително да проведем открит и откровен разговор, защото, за съжаление, взаимоотношенията през последните години се влушиха значително и по-конкретно от началото на тази година. За това виждам две основни причини – от една страна, все по-агресивна политика от страна на Китай. Преброих 9 съседни страни, с които Китай в момента има териториални конфликти. Индия, Китай, Филипините, Малайзия, Тайван, Япония. Десетата страна Мянмар получава финансиране от Китай за бунтовници. Мога да подчертая дипломацията, войни, войни на вълците и бих могла да бих могъл да посоча и потисничеството и репресиите е, свързани с създаването на полицейска държава, но също и в Монголия, където младсинствата са лишени от правото да използват е, езика си, Тибет, проблеми с правозащитниците и не на последно място Хонг-Конг. От наша страна също има промяна – при нас основният проблем е това, което бих нарекал умора от обяснения. Уморихме се да чуваме обещания за Хонг-Конг, СТО и други. И тези обещания така и не се спазват. Аз съм стар приятел на китайския народ. Аз уважавам китайската култура и се възхищавам. Е, приноса на Китай към човешкия напредък и уважавам напредъка, който Китай отбеляза в процеса на отварянето. Не съм е, щастлив от това, че Китай ни е системен съперник, то това е факт. Но се надявам, че дори с е, системни съперници можем да намерим общ език по някои проблеми, но само в контекста на правила. И тук искам да спомена четири области, в които трябва да се подобрят взаимоотношенията. Първо, климата. Би било добре Китай да промени курса си и да засили своите амбиции, вместо да изнася все повече технологии за въгледобив. Цялостното споразумение за инвестиции очакваме справедлив достъп до пазара, равнопоставеност, реципрочност и глава за устойчивост. По науката и новаторството мисля, че трябва да огледаме много добре справедливостта и реципрочността. И най-сетне бих искал да насърча Китай да намали напрежението в своя регион, вместо да напрежението да се покачва. Имам предвид източно-китайско море, южно-китайско море, но имам предвид и Тайван. Ако Китай иска да се развива и да бележи растеж, това трябва да бъде мирно. Но не трябва да се предприема нищо против волята на Тайван. И бих искал да посоча в интерес на актуалността, че е стъпките към ескалация стигнаха до нови висоти, когато Китай публикува клип, в който китайските военновъздушни сили а, разиграват бомбардировка на Гуам. Ако хората искат да се обединят, за да търсят сътрудничество, това, подобни неща трябва да се отхвърлят. И аз бих насърчил Китай да се замисли. Благодаря, Райнер Бюти за уводните думи. А сега, Ваше превъзходителство, имате думата. Okay. Well, thank you, Debbie. And, uh, Благодаря. Uh, dear MEPs. Уважаеми госпожи и господа, депутати, уважаеми госпожи и господа, добър ден! Радвам се, че мога да участвам в тази среща и очаквам задълбочена дискусия с всички вас. 45-та е тази година от създаването на демократията дипломатически връзки между Китай и Европейския съюз. И двете страни е, напредват в дневния ред. През юни бе проведен добра среща на върха Европейски съюз Китай и друга миналия понеделник с участието и на германския лидер. Има много важни разговори в областта на цифровите въпроси, на зеленото движение. И ние проведохме много задълбочена дискусия относно развитието на взаимоотношенията между Европейския съюз и Китай. Подписано е споразумението за географските индикации. Това е първо ниво на защита. И това е първо подобно споразумение, което се подписа от страна на Китай с друг партньор. Не е лесно. В никакъв случай не е лесно да се стигне наистина до успешен край в преговорите по тази много важна тема. Подобно постижение, разбира се, се харесва и от гражданите на двете страни. Това означава, че взаимоотношенията економическите и търговски се основават на откритост и взаимна полза. Тази година преговорите за споразумението за инвестиции стигна до наистина изключително важен етап. И е, има напредък Двете страни реализираха напредък относно въпросите свързани с равнопоставеност. Засилиха се усилията, за да може да се стигне до общо решение за достъп до пазарите и устойчиво развитие. Миналата седмица лидерите от двете страни потвърдиха отново, че е, е необходимо да се ускори темпа на преговорите така че да приключат процеса до края на тази година. Вчера започна нов кръг преговори, например. Надявам се, че двете страни ще могат да работят съвместно в духа на взаимно съгласие, за да се стигне до споразумение на високо ниво, което да е всеобщо по своя характер. И то би удовлетворило гражданите както в Китай, така и в Европейския съюз. Що се отнесе до цифровия преход за Китай, това е изключително важен аспект от устойчивото развитие и Ние вписахме конкретен акт в Конституцията на Китай преди три години. Във връзка с устойчивото развитие, това е нещо много важно и за нашите граждани. Двете страни е, решиха да започнат диалог на високо ниво по отношение на климата и околната среда също така, а също така и в областта на цифровото сътрудничество. Е, то се води от вице-президент Европейски съюз и премиера на Китай, като по този начин наистина стремежът е да се постигне сътрудничество между двете страни, което е в интерес на благосъстоянието на нашите деца. Така че е изключително важно да засилим усилията си в тази насока. Китай е готов да бъде а, голям партньор в цифровата област на Европейския съюз. Разисквани са аспекти във връзка с COVID-19 не само по отношение на разработване на вакцината, но и економическото развитие. В глобален план пандемията също не е приключила, така че е изключително важно наистина да направим нужното, за да се стигне до общо възстановяване, да се изгради една истински устойчива економика и да има сътрудничество, като се подпомагат развиващите се страни в този процес. Има редица предизвикателства, разбира се, във връзка и с пандемията – единственото жизноспособно решение се крие в партньорството, за да може наистина да има двустранен подход. Китай вече изрази положителния положителното си отношение към предложението на Европейския съюз, също направи и свои предложения. Надяваме се, че двете страни ще може по-добре да вървят напредък, за да стигнем до конкретни резултати. Имаме различия в, е, разбира се, нашите системи, история, развитие. Имаме и несъгласия между Китай и Европейския съюз. Не, не можем да крием това но в крайна сметка трябва да се ангажираме към мирно съвместно сътрудничество, сътрудничество, многостранен подход и наистина да можем да управляваме по удачен начин различията си. Бих искал да обясна един китайски израз – което често се превежда доста механично. Да се срещнем по средата на пътя. Като че ли няма точен английски превод на същинското значение на този израз. Това означава сътрудничество с открита позиция, позитивност, за да може да се намери съвместно решение. Някои казват, че Европа вече е много отворена и сега топката е в полето на Китай за да може да се стигне до баланс при изграждането на економическите взаимоотношения. Да, но наистина е, много важно е да има среда, която да не е дискриминативна, да е регламентирана от двете страни и да вървим в една и съща посока. И никой не трябва да изостава или да се хлъзва на страна. Вече 40 и повече години е, Китай изпълнява своите ангажименти за отваряне. Сега Китай се намира в наистина непознати води решението на Китай, готовността за сътрудничество е непроменено и усилията продължават към това отваряне на страната. Правилните неща искаме да извършим при точното време. Преди Три години, когато дойдох в Брюксел, че вече Китай беше в, в едни трудни води. И разбира се, има конкретни сектори, за които държи много Европейския съюз, финансите, инфраструктурата, транспорта, например, са сред тях но те е, са отворени още повече от нас. Имаме много положителен е, опит, който можем да излечем от европейските партньори, но пък чуваме повече и повече оплаквания от китайски дружества в Европейския съюз, е, които казват, че бизнес средата тук става по-малко приятелска по-малко благоприятна. И европейските мерки в политиката по отношение на 5G, скрининг, обществени поръчки и правилата в областта на конкуренцията – вече поставят въпрос по отношение на доверието на китайските дружества. Европейската търговска камера в Китай излезе със своя доклад и също така има и доклад с препоръки, който е излезе от страна на Китайската камера на търговията. И там са отразени сериозните безпокойства на китайските дружества. Трябва да се обърне внимание на тях. За да може да се развиват устойчиво взаимоотношенията между Китай и Европейския съюз е нужно обективност и рационалност, включително е в областта на политическите системи. Първо кое добре да си свършим нашата работа. Развитието на взаимоотношението Китай Европейски съюз вече за 45 години очертават различията, но те не непременно водят до конфронтация, нито пък пречат на сътрудничеството би било неразумно да е, забравим какво ни учи историята. Китайският народ е, казва, че трябва наистина да се съдят китайските дела. Трябва да се уважават факти, които се основават на действия, а не на а, разпространена информация. Приветстваме, разбира се, добронамерена критика, а не злонамерени атаки. Ние не можем да позволим и също така някой да е, осъществява вмешателство във вътрешните работи на Китай. Вие сте представители на гражданите си, вие сте европейски лидери. Вашата подкрепа е от изключително важно значение за стабилен ръст на взаимоотношенията Китай-Европейски съюз. И а, наистина трябва да работим искрено за доброто на гражданите си и взаимоотношенията Китай-Европейски съюз. И така ще можем да а, използваме повече и повече общ език. Благодаря ви. Thank you. Благодаря, господин посланник, за вашите думи. Сега ще дам думата на Кунар Виган за същото време. След това ще продължим с първия кръг въпроси от колегите. Заповядайте, господин Виган. Благодаря, господин председател. И така, благодаря господин председател за тази възможност да разменим мнение. Както каза господин посланника, както каза председателя на делегацията, сме в решаващ момент на нашите взаимоотношения. Това партньорство е сред стратегически най-важните и свързаните с най-много предизвикателства. Като архитект на политиката за реформи и отваряне, Дън Сяопин би казал търси истината от фактите. И това е покана да се, обърне, да се обръща внимание на фактите. Китай е вторият по големина търговски партньор двустранната ни търговия възлиза на 1,5 милиарда на ден. Заедно с това трябва да можем да задаваме въпроси. Колко фирми могат да работят в Китай без да се изисква съвместно предприятие? Или колко европейски учени има достъп до върховите изследователски програми на Китай? Европейските фирми, граждани, учени очакват отговор на липсата на реципрочност и баланс в взаимоотношенията. Състоянието на нещата е представено на гражданите в съвместното съобщение на Европейската комисия и Върховния представител за стратегическите перспективи ЕСА Китай. От тогава насам Европейския съюз премина към по-реалистичен подход към Китай – и отчита степента на сложност, но също така и необходимостта от принципен прагматизъм във взаимоотношенията с Китай. Вятърът се променя и на национално ниво. Няколко държави членки са привели националните си стратегии в съответствие с многообразния подход на Европейския съюз. Господин председател, председателят на делегацията говори за умора от обещанията и условията трябва да се променят. Това беше предадено на китайското ръководство на среща на върха през юни и миналата седмица. И моят колега и приятел, посланник Жанг, би трябвало да знае това. След среща на върха през 2019 година Европейския съюз непрекъснато призовава Китай да превърне думите в дела и да изпълни ангажиментите. Китайското ръководство е запознато с нашите притеснения. В историята сме във взаимоотношенията с Китай. Никога не е имало толкова интензивни а, контакти. Две заседания на високо ниво с заместник министър-председател. Посещение от министър това лято, както и от а, върховният дипломат и член на Политбюро, който посети 7 европейски столици за по-малко от 3 месеца. Тези двустранни взаимоотношения не се развиват независимо от бързо променящия се геополитически контекст, който се промени от, започна да се промени от началото на годината. Европейците са скептични реалисти. Епидемията с COVID и, и управлението на последиците доведе с, оказаха въздействие върху нашите взаимоотношения, както и закона за националната сигурност. Приоритетите на Китай са управляване на взаимоотношенията с САЩ, възобновеният интерес на Китай към Европа, може би проистича и от тези напрежения. Е, в Европейския съюз поддържа тесни взаимоотношения с е, Китай и Съединените щати, но ние не сме е, на, на равни разстояния. Трансатлантическите взаимоотношения са дълбоки, независимо от политическите различия. Разбира се, про... както знаете, има една песен, както обикновено на Клод Франсуа. Европейският съюз постъпва по, така, по свой начин, вместо да зависи от друга страна. COVID-19 засили тази динамика. Възникнаха нови предизвикателства, свързани с сигурността и веригите на доставки. Нашият отговор на тези предизвикателства намира отражение в, в промяната, в еволюцията на стратегическата автономия. Нашата политика се основава на нашите интереси, заедно с съзнателни, съзнателни решения. Взаимоотношенията с Китай не са изключение и среща на върха през юни, среща на лидерите е, потвърдиха това. 2020 година ще бъде решаваща за взаимоотношенията ЕС-Китай. Това е годината, в която ще работим, за да може Китай да изпълни ангажиментите поети на среща на върха. Искаме стратегически дневен ред за сътрудничество. Това е годината, в която ще засилим своята устойчивост, като изпълним съвместното съвместно съобщение COVID-19 и събитията, които споменах, засилиха тази тенденция. Защо възобновяваме взаимоотношенията през 1972 година? Тогавашният президент Никсън отговори – в дългосрочен план не можем да си позволим да оставим Китай извън семейството на нациите, да застрашава съседите и да развива фантазиите си. През 75-та година ангажираността е кръгълния камък на взаимоотношенията на Европейския съюз с Китай. Ние искаме да работим с Китай като партньор за сътрудничество по устойчиво развитие, промените в климата, Иран, Афганистан и много други регионални и глобални предизвикателства. Стана пределно ясно, че не можем да решим успешно проблемите с климатичните изменения без Китай на който се падат 28% от емисиите. На Европейския съюз се падат 8%, но и по отношение на COVID. И имаме общ ангажимент да участваме в глобални усилия, за да спрем разпространението на вируса и да засилим ролята на СЗО. Реформата на СТО, основата на търговския ред основан на правилата, има бъдеще само ако ЕСА и Китай работят заедно. Но и Европейския съюз е реалист – Китай е наш е, партньор в преговорите. Целта е да постигнем по-балансирани економически взаимоотношения, основани на равнопоставеност и, и реципрочност, както каза председателя в началото. Това излиза отвъд нашите отношения с Китай. Ние уч... оценяваме взаимоотношения с партньорите възоснова на реципрочността. Например, Дисциплината, която налагаме на европейските фирми, особено по отношение на субсидиите, трябва да се отнася и към и за неевропейските фирми, които искат да влязат на нашия пазар. Китай е и наш економически конкурент, особено по отношение на новите технологии. Оспорваното е, понятие системен съперник е валидно. Посланникът и аз Водихме дълги разговори по този въпрос. Може и, между нас може да има разногласия, но е факт, че ЕСА и Китай нямат едни и същи ценности и принципи, които превръща Европейския съюз в пространство на либерални ценности, които са заложени и в пазарните ни економики. Сега по въпроса за правата на човека. Това е един от проблемите, които създават най-много разделение в взаимоотношенията ни. В основата са различни ценности. Ситуацията в Китай се влуши по отношение на свободата на изразяването, правозащитниците и ситуацията в Цингянг и Тибет. През последните месеци сме свидетели на безпредседентен контрол върху гражданите чрез приложения, раз, Изчезват журналисти, които са публикували материали за вируса. Спомена се Хонг-Конг. Приемането на закона за национална сигурност 28 май не съответства на международните ангажименти на Китай, по-конкретно декларацията от 1984 и основния закон на Хонг-Конг. Европейския съюз казва ясно, че това подкопава принципът една страна, две системи и е, високата степен на автономия на Хонг-Конг. Много, многократно Европейския съюз е реагирал прозрачно и имаше реакции както на ниво Европейски съюз, така и държави членки. имаше важна възможност да се напомнят всички очаквания на Европейския съюз по търговско-економическите въпроси се подписа споразумението за географските означения. Но цялостната картина на економическото сътрудничество е свързана с предизвикателства. Престои много работа. Европейския съюз призова Китай да реализира реформи в областта на реформите на субсидии в селското стопанство и, и подобряване на достъпа до пазара, за да имат европейските фирми същия достъп, както и китайските фирми в Европа. Основното сътрудничество, което е обекти на много преговори, е цялостното споразумение за инвестиции Китай трябва да преодолее значителните недостатъци. Има напредък, няма напредък по устойчивото развитие. Нашите лидери потвърдиха, че искаме да постигнем обща ни цел, споразумението да се постигне до края на годината. Европейския съюз напомни, че стратегическата програма за стратегическото сътрудничество може да се сключи само когато се постигне напредък по това споразумение. Като цяло лидерите подчертаха необходимостта от реципрочност и равнопоставеност в това число науката и технологиите и приветстват споразумението е, за е, цифровия диалог – за климатичните изменения, биологичното разнообразие. Насърчаваме Китай да приеме повече ангажименти, да си постави за цел климатична неутралност и да създаде система за търговия с емисии, както и да сложи край на изграждането на нови въглишни централи. Съгласихме се да създадем диалог за климата и биологичното разнообразие. Ще приключа, господин председател, с това, че видеоконференцията на 14 септември беше даде важна картина за това до къде сме стигнали. Има добри перспективи в различни области, но има и много трудности. Много е важно да се постигнат конкретни мерки, да се преодолее умората, която някои от вас споменаха. За тази цел трябва да се свърши много работа. следващите заседания на високо ниво трябва да се е, основават е, не на календара, а на постигнатия напредък. В края на седмицата ще има е, дискусия в съвета. Там ще се направи равносметка и ще се обсъди нашия капацитет за разработване на подход на ЕС към Китай. Тази работа предстои и аз призовавам моя приятел посланника. Ние знаем колко... Ние двамата знаем, че предстои още много работа. Благодаря и на двама ви, господин посланник Жанк и господин Вигент. Сега, господин посланник, сега ще дам думата на представители на политическите групи. Осем души ще зададат въпроси и когато бъдат зададени въпросите, ще можете да отговорите. След това ще имаме а, втори кръг въпроси. Първият оратор Михаил Галер, НП, две минути. Много благодаря. Благодаря на вас, господин посланник. Благодаря и на вас, господин Виган, за оценката, която направихте, докъде сме стигнали, както и на господин Бю Бютекофер. Наистина трябва да бъдем сигурни, че ние, Европейския парламент и Европейски съюз, проявяваме голям интерес за подобряването, разширяването на нашите взаимоотношения в най-различни сектори и области в взаимна полза. Това, разбира се, се подразбира от само себе си. И както чуваме тук в нашата комисия по външна дейност, ние толкова не насочваме вниманието си към външната търговия. Вече съм сигурен, че може би ще направили своето посещение в съответната ресорна комисия по тези въпроси. Ще засегнем, разбира се, тези въпроси, които ни вълнуват, както и правата на човека. Напълно съм съгласен с казано от е, Гунар Вигант. Много се вълнуваме от случващото се в Хонг-Конг. Проявяваме солидарност към гражданите на Хонг-Конг. Те трябва да могат да се радват а, е, на правата си, които са укрепени с поразумението от 1984 година. Тук не става въпрос за момента за прехвърляне. Всичко това започна от 1997 година. Много моля, отправете това послание а, е, не само към вашето Министерство включително към Политбюро. Когато става въпрос за политиката на Китай, ние наистина бихме желали да получим гаранция от ваша страна, че всички взаимоотношения с Тайван всякакви промени и всякакво развитие ще се извършва по мирен начин. И в тази насока искам да кажа, че тук това не съответства на това, което е, станахме свидетели на 19 септември, когато 19 първите а, военни самолети на Китай навлязоха в, военно, в въздушното пространство а, на Хонконг. Това е неподход... неприемливо. Така че ние наистина подкрепяме а, една политика, която ще бъде насочена срещу това. Така че наистина много бих искал да чуя вашия коментар във връзка с а, вашата позиция за една политика. Необходимо е да има по-добро отношение към младсинствата също така, но ще спра до тук в момента. Благодаря Михал Галя за социалистите и демократите Евелин Гебрат. Благодаря, господин председател. Радвам се много, че вие приехте нашата покана, защото диалогът е най-важното, което ни е нужно в момента, като се има предвид отношенията между Народна република Китай и Европейския съюз. Аз днес няма да говоря по темата права на човека, защото знам, че други колеги ще направят това от моята политическа група. Това обаче не означава, че за мен не е важна и за моята политическа група също. Днес обаче искам да се спра на сътрудничество при изготвянето на изкуствен интелект, който да почива на основа на доверие. При диалога, който вие споменахте от септември, Европейската комисия критикува хинайското правителство, защото е, ставаше дума за 20-те принципа за е, изкуствен интелект, който да отговаря на човешкото достоинство. Китайски фирми като е, Huawei експортират технологии, технологии към Централна Азия в рамките на новия път на Коприната и в него Китай провежда и обучения за най-добри практики за наблюдение на партньорски страни като Марокко, Египет и Либия. Това нарушава съвсем ясно принципите и правилата на държавите от Г-20 и особено когато става дума за спазване на върховенството на закона и правата на човека китайското правителство през юни 2017 година изготви и публикува една а, всеобхватна стратегия, която предвижда до 2030 година да стане световен лидер в развитието на изкуствения интелект. Аз искам да попитам сега дали Народна република Китай може да бъде наш партньор а, при изготвянето на международни стандарти за изкуствен интелект, който да отговаря на човешкото естество. Какви е, ще бъдат е, последиците от това и как отново ще бъде спечелено доверието, което за съжаление през е, последно време беше силно накърнено. Благодаря. Благодаря, госпожо Гейбхарт. Сега за групата Обнови Европа Хилде Вотман за две минути. Thank you very much, uh, dear ambassador. Благодаря много, Наистина високо оценявам, че сте участник в нашия разговор, господин посланник, имайки предвид ролята на Китай като водеща економика в света и в големите предизвикателства, през които се изправяме днес промяната в климата, например. Наистина забележително не хода на Китай – ето сега китайските граждани станаха доминантни участници на световната сцена. Но бих желал да има наистинска отговорност. Сега, какви са въпросите ми? Първо, Европейския съюз не може да затвори очите си по отношение на ситуацията в Хонг-Конг трябва да се следват заключенията на наблюдателите. Бихте ли казали какво е новото по този въпрос? По отношение на търговските взаимоотношения на второ място. Крайно време е нашите дружества да имат равнопоставен достъп до вашия пазар. Вие казвате, че китайските дружества не са удовлетворени от европейския пазар, но пък същото е валидно и за европейските предприятия. Твърде дълго се проточи този процес и на трето място по отношение на защита на личните данни. Много важен въпрос също така и също така призовавам ви да работим по-тясно по отношение на происхода на COVID-19. Това е нещо много важно както за Китай, така и за Европа. Партньорите могат и трябва да бъдат е, честни един с друг, господин посланник. И освен това трябва да стъпим върху, върху правовата държава и спазването на човешките права в нашите взаимоотношения. Благодаря. Ана Фриско за а, идентичност и демокрация. Грация, президенте. До, добър ден. Въпрос. За господин Вигент Каква е разликата и как можем да сравним партньорството с Китай? И извинявайте, молба към ораторката да намали силата на звука си, тъй като качеството на звука е много лошо. we'll try and get you back perhaps later, but we cannot translate you. In the meantime, I'll give the floor to Salima Yanbu for the Greens. She's Междувременно ще дам думата на представителка на Зелените. Благодаря, господин председател европейските предприятия изнасят за Китай технологични материали е, и е, три европейски предприятия е, вече са свързани с НПО, френското е медиа, едно австрийско предприятие и също така едно холандско предприятие. Ние не знаем какви са тези материали, обаче те са свързани с много големи рискове за правата на човека. Те идват от провинция Синджак. Става дума за борба срещу тероризма и режимът наблюдава непрекъснато угорското мълсиство, което наистина е нещо, което се прави в голям мащаб. Axis Communication всъщност наблюдава тези продукти, които идват от Синчанка. Как можем предвид правата на човека да Приемам, че нашите европейски предприятия изнасят такава техника за наблюдение. И всъщност, каква е вашата стратегия, такава, която да не се противопоставя на международното право и на нашите пристиси? Що се отнася... Comment se porte notre Всъщност, искам да попитам какво е отношението ми към наградата Сахаров. Аз съм член на подкомисията правата на човека, която безуспешно от много години иска да изпрати е, официална делегация в Китай. Обаче винаги сме получавали отказ от вашето правителство. Ако смятаме, ако смятате, че нямаме нищо общо да си кажем за правата на човека, защо ни пречите да дойдем в Китай, докато ние ви отваряме нашите врати? Аз искам да ви питам, господин председател, господин посол, посланник, какво ще стане по-нататък с лауреата на наградата Сахаров? Благодаря. Благодаря, госпожо Анду. Херман Терч от групата на ЕКАРЕ. Sí, buenas, buenas tardes. Добър ден. Господин посланник, аз искам да ви благодаря най-сърдечно за това, че дойдохте при нас, защото е много важно точно в този момент да говорим помежду си, когато международното напрежение се увеличава и най-вече във връзка с отношенията ни с Китай. Аз мисля, че ни е необходима яснота. Яснота от ваша страна. Това беше нещо, което ни липсваше в последно време. Необходима е яснота, например, във връзка с COVID, как този вирус дойде в Европа, как се разпространи в света, той всъщност доведе до сковаване на економиката и начина на пренасене на вируса всъщност предполага предоставяне на информация от Китай. Как всъщност се случи всичко това? Происходът е в Бухан, обаче Тайван и други държави посочиха, че тук е необходима по-голяма яснота. Всичко това трябва да бъде изяснено. И аз мисля, че наистина Това трябва да стане в рамките на открити отношения и на открити разговори. Аз а, имам предвид не само открит диалог са само с Европа, но и с други държави. Необходим ни е ясен отговор, защото а, щетите приеха исторически размери. Вие знаете колко високи са цифрите, какво е въздействието на COVID-19 върху а, световната економика, върху качеството на живот и изобщо всички крачки назад, които ние трябваше да направим през последните сед... месеци и седмици. И е, от страна на китайските компетентни органи е, не беше казано нищо във връзка с вируса и всичко това има ужасни последици не само в Европа, но и в целия свят. Ние искаме от Пекин изясняване на обстоятелствата. Без това изясняване, без тези честни разговори, отношенията между вас и нас никога няма да се нормализират. Никога няма да стигнем или по-скоро да се върнем до едно състояние, каквото беше преди. Това се отнася до различни аспекти търговия, економика, всичко това се върти около огромната въпросителна, която възниква при нас. Как всъщност се получи така, че вредите са толкова огромни? Много благодаря. Е, придържайте се, ако обичате, към времето. Сега Маню Пинеда има думата. Eh. Ола. Е... Здравейте. Благодаря, господин председател. Аз искам първо да поздравя най-сърдечно посланника на Китай – е, и благодаря за възможността да проведем разговор с него и също така за международната солидарност от страна на Китай по време на тази здравословна санитарна криза. Искам също да ви поздравя за успехите във връзка с социалната справедливост и за постиженията, които се отбелязват от международното сътрудничество. Също така е, и е, Имам предвид факта, че вие не започвате войни с други държави, това от една страна, но от друга страна вие поставяте е, вашия национален суверенитет над всичко и го защитавате. Никой не може да постави под съмнение, че пандемията от COVID наистина се отрази много тежко на европейската и на световната економика. Европейския съюз сега трябва да се изправи пред тази нова реалност, като наблюдател или като жертва на тази нова ситуация сравнима с студената война, може би, или пък с онова време, в когато силните личности играеха роля. Става дума за световна общност с общи е, цели, с общи ценности. Естествено, ние сме за тази последна опция. Необходима ни е независима външна политика, която да даде възможност цялото човечество да води достоен живот на една планета, която все още е обитаема. И на този фон ние виждаме и отношенията между между Китай и Европейския съюз. Като започнем с новия път на Коприната, това е важен международен проект, който всъщност обхваща всички сфери на живота. Економика, здравеопазване, култура и много други. И всъщност тук участват вече много държави, членки на Европейския съюз. Искаме да вземем предвид и историята. Нашите народи трябва да получат възможности за напредък и по-добри шансове за живота живот, а това би означавало да не допускаме разделение на света и да не се връщаме във времето на студената война. Ние от лявата страна на политическия спектър смятаме, че нова път на Куприната е много добра инициатива и това се вписва в начина на функциониране на Европейския съюз. Ораторът бива прекъснат от председателя. Окей. Okay. Okay. Моля да ми извините, казва председателя. Моля, спазвайте регламента. Господин Джонгджуше. Благодаря. Позволете и аз да благодаря на вас, господин посланник, че се присъединихте днес към много важният е, дикасия, е, дискусия. Прощавайте. Аз е, изключително харесвам економическата политика и резултатите от нея, които помогнаха Е, наистина милиони китай, успяха да изведат е, милиони китайски граждани от бедността от миналия век. Тази политика се осъществи благодарение на глобализацията, от която се възползва от една страна Китай, но също така спомогна тя да бъде оформена. През последните десетилетия виждаме, че се увеличава броя на конфликтите, които са в, в близост до Китай. Господин Бутикофер вече ги изброи. Притесняваме, притесняваме както техния брой, така и техния интензитет. Освен това, притеснявам се, че когато се промени бившата политика, политическа насоченост на външните отношения към, на Китай се претърпя сериозна промяна. Така че искам да ви попитам, сегашната външна политика е насочена срещу интересите на Китай в областта на економиката и търговията. Много важно е, според мен, да се продължат развитията, които вече започнаха преди 50 години в Китай. И аз започнах наистина с голямо уважение и с голямо доверие в, да говоря, имайки предвид уважението се към китайската цивилизация, култура, отговора. Благодаря ви. Благодаря. Разбирам, че госпожа Бонфриско сега разполага с по-добра връзка. Ще дадем втора възможност да зададе въпросите си. Това е нейното мнение. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Извинявайте, госпожо. А, получава се много силна микрофония. Така по-добре ли е? Заповядайте, госпожо Бонфриско. Може би ще опитаме втория, по време на втория кръг да дадем думата на представител на идентичност и демокрация. Господин посланник, това беше първия кръг въпроси. Опитайте да отговорите на колкото можете повече. Ambassador. Заповядайте, господин посланник. С ваше позволение ще използвам родния си език, за да отговоря на вашите въпроси, за да мога да се изразя по-добре. Моите сътрудници ще помогнат с превода. и слушах много внимателно въпросите и раз... те ми дадаха представа за очакванията на Европейския съюз към сътрудничеството и също така посочихте някои проблеми в сътрудничеството. Китайското правителство въведе закон за националната сигурност, за да се гарантира стабилност и социален ред. В този процес ние сме в тясно сътрудничество с европейските партньори. Ние държим на стабилността на Хонг-Конг е, в неговото финансово-економическо развитие. Китайското правителство ще спази онова, което обещахме за една страна две системи и ще уважаваме правата, за които сме поели ангажимент. Това въжи и запазването на легитимните интереси на гражданите на Хонг-Конг. Искам да посоча, че правното основание за управлението на Китай – на Хонг-Конг от китайското правителство е нашата конституция. страната, която колонизира Хонг-Конг за над 100 години, след връщането на Китай, вече няма контрол или юрисдикция върху Хонг-Конг, нито пък има каквото, каквито и да било отговорности към тази територия. Принципите, заложени в Китайската конституция и основния закон, в това число принципа за една страна, две системи, ще продължат да се отстояват от Централното управление и от правителството на Хонг-Конг. За Тайван това, то е неотменима част от е, територията на Китай. Националното обединение е общ стремеж за всички, за целия китайски народ и мирното обединение е твърд ангажимент от страна на Китай. Принципът е една страна, две системи е принцип подкрепен от ООН и той е признат от над 150 страни, с които имаме връзки. Това е политическата основа, на която Китайска народна република води отношенията си с други страни. Ние отчитаме усилията на Китай за устояването на политика на една страна без системи. Някои от международните сили се опитват да разделят Китай от Тайван. виждаме, че някои страни разговарят, води имат официални контакти с Тайван и това не съответства на принципа една страна. Също така виждаме, че някои страни предоставят оръжия на Тайван. Продават оръжия на Тайван и това е нарушение на принципа Единен Китай. Надяваме се, че международната общност – ще успее да запази принципа една страна в противовес на тези страни, които се стремят да подкопаят този принцип. Шинджан е един от нашите автономни региони. Там живеят 13 националности, 13 народности. В миналото международни терористи влязоха в провинцията. В миналото международни терористи извършиха терористични дейности в Шишинчан. Из което премина и в други провинции, а също така и в Пекин. в Шинджан ние се борим срещу терористичната дейност – и също така искаме да предотвратим терористични дейности. И в Жинчан тези усилия трябва да получат признание. Ние няма да приемем фалшиви информация. Също така тряб... има нужда и от информация за обучението по време на задържането. А също така трябва да предоставим информация и за принудителен труд. Шинчан, както и прилича на други провинции. И както навсякъде, там има нужда от просперитет е, и сигурност. Приветстваме международни представители. Бихме приветствали международни представители да посетят този регион. Също така а, сме организирали посещения на чужди дипломати. Вече сме изпратили покана на посланника на Европейския съюз да посети Шинчан. ask them to visit this region again. 那么，关于高技术这个呃出口的伦理的问题，对。Что се отнася до етичните въпроси и с развитието на високите технологии, китайското правителство обръща внимание на развитието на високите технологии ние разговаряме с Европейския съюз и по въпросите на технологиите. Знаем, че Европейския съюз се натрупал богат опит. чухме някои депутати да говорят за това, че има наблюдение Аз мисля, че Китай отстоява принципите на Обединените нации. Ние Напълно зачитаме принципите на ООН за забраната на износ за някои стоки. Ние напълно спазваме правилата на Европейския съюз. Ако дадени стоки не са забранени от ООН, ние следваме обичайната процедура.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 坦诚、守正、理性。По външната политика на Китай вече сме установили традиция във външната политика. Ние сме настроени доброжелюбно и гъвки. Заедно с това следваме принципите на откровенност и рационалност. Ние също така залагаме на нашите културни традиции. Някои депутати говориха а, за политика, външната политика на Китай като основана на войните вълци. Не знам вие как гледате на мен, като на вълк или на панда. Дълг на дипломатите е да пазят суверенитета, сигурността на една страна, както интересите за развитие. Това въжи за всички страни. Ние ще държим твърдо на спазване, на изпълнение на този дълг. Също така чух да казвате, че след че избухването на епидемията, Китай Китай и Европейския съюз си сътрудничат. Сътрудничеството и съвместната работа са единствения начин за решаване на проблемите. Разбира се, някои проявиха проявяват интерес към източника и происхода на вируса. Происходът на вируса е много сериозен научен въпрос. Аз смятам, че трябва да оставим на учените да решават научни въпроси. Като политици и дипломати, това не е въпрос, по който трябва да допускаме предразсъдъци. Китай, както Европейския съюз, и Световната търговска организация следи отблизо проблемите. По време на преговорите между експертите на Европа и Китай се бяха обсъдени различни решения. и в съответствие с Световната търговска организация, да, там се спомена и за отговорността на Китай. Ние сме против това да няма разследвания, чийто резултат да е предрешен. Да се каже, че вируса идва от определена страна, от определен народ, не е нещо, което трябва да се допуска. Що се отнася до защитата на данните, с бързото и бурно развитие на цифровите предприятия, разбира се, ние отдаваме голямо значение на този сектор. Сигурността на данните и цифровата сигурност е нещо, на което всички ние отдаваме голямо значение. Както Китай, така и Европейския съюз се вълнуват от този въпрос, но само в духа на сътрудничеството в международната общност могат да се намерят решения. Не би трябвало да клеветим партньори, нито пък да подхождаме към тях с предварителна нагласа. Също така беше спомената инициативата Един път, един пояс. Много европейски страни активно участват в тази инициатива. Разбира се, инициативата е на Китай, но тя не принадлежи само на нея. Това е инициатива, която, в която участва цялата международна общност. Например, последните години ставаме свидетели на това как много въпроси критикуват и поставят под въпрос Китай. Но с избухването на пандемията Европа и Азия като континенти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 Uh, uh, господин посланник, бих искал да ви кажа, че и други колеги ще вземат думата, но разполагаме с време само до 7 без 15. Така че колко още време според вас ви нужни, за да отговорите на последните въпроси? It depends. It depends. Зависи Може би, ако е, няма много въпроси, повече по-дълго време мога да говоря или обратното. Председателя, зависи от вас. Е, съгласен ли сте да има втори кръг въпроси? Okay, okay. We, we, we get into the second one. Да, нека да преминем към втория кръг. Председателя, благодаря. Радослав Шикорски има думата най-напред за минута и половина. Няма връзка в момента. Мария Арена, моля. Минут и деми. Мерси. Благодаря съвсем набързо. Вие казахте, че отношенията между Европейския съюз и Китай трябва да бъдат отношения базирани на общи бъдещи цели. Безспорно, вие говорихте за мултилатерализъм и аз също искам да попитам очертая някои общи цели в сферата на мултилатерализма. Климата, Парижкото споразумение, здравеопазването, СЗО, търговията с СТО, сигурността и мира. Обаче искам в мултилатерализма да вкарам и въпроса за правата на човека. Става дума за това, че има мултилатерализъм не само на бизнеса и как Китай иска да обедини мултилатерализма на правата на човека с мултилатерализма, климат, здравеопазване, търговия и сигурност. Първи въпрос това. Втория въпрос. Сега имаме и е, двустранни преговори с Китай и е, беше казано, комисията каза, че главата устойчиво развитие е, е отбелязала напредък. Дали е, Китай и Европа искат да създадат е, един инструмент е, за Диспют Settlement систем, т.е. механизъм за уреждане на спорове, е, защото е, става дума за е, санкции в случай дали Китай може да приеме такава система стъпка по стъпка, когато става дума за устойчивото развитие. След това вие говорихте за Африка. Имаме регламент в Европа, който разглежда уреждане на конфликти и как предприятията на африканско равнище ще вземат необходимите мерки, които са свързани с новите технологии. Дали Китай може да има някакъв регламент тук? Благодаря, Натали Луазо. Благодаря. Господин посланник, вие казвате, че Китай е жертва на пандемията от COVID. Да, имаме общи точки, по които мога да се присъединя, но аз мисля, че не трябва да има агресивна пропаганда между различните региони на света и за това аз искам е, набързо да припомня е, за някои е, оскърбления, в които се остави да бъде въведена китайската дипломация. И тук има нужда от пълен синхрон, а не от импровизация. Първо от декларация, която няма нищо общо с дипломацията и с истината. Ще цитирам няколко примера. Мястото на китайското посолство в Китай беше написано, че хората от Сачевските домове колективно са а, дезертирали и така хората са умрели от глад. Там същото а, посолство а, също посочва, че Европа е агресивна и отговаря за, отговорна за пандемията. Същото посолство посочи, че някои от а, западноевропейците губят доверие в либерализма. Господин посланник, искам да ви уверя, че има европейци, които вярват дълбоко в демократичната система и които психологически са в пълна форма. Сега, тук става дума за европейци, които искат да бъдат респектирани и които не искат да бъдат излагани на опити на дезинформация и агресивна пропаганда на която в момента са обект. Благодаря. Благодаря. Изабел Веселилима по системата ТОНТ. Euh, Господин посланник, първо искам да благодаря за вашето присъствие. Много неща бяха казали. Вие вече отговорихте на доста въпроси, много подробно, така че аз сега ще си позволя да направя само две бележки. Ние нямаме претенции да сме перфектни, обаче ние е, осъзнаваме нашата важност е, – по отношение на всеки отделен индивид, нашата отговорност прямо него. И това са ценности, които не подлежат на преговори. Имаме известни съмнения във връзка с определени практики и е, имаше въпрос, който ми беше зададен. Аз ще се върна към него. Е, въпросът беше зададен от Илан Тати. Е, задаваме си въпроса къде е, сме е, и е, точно това искаме да чуем от вас. Аз понякога имам чувството, че понякога а, говорим като че ли, а, но не се разбираме. В а, този свят а, днес а, все повече от всякога аз имам чувството, че а, имаме наистина нужда от истината и а, това да се осъзнае не само от Китай. Е, вие вече посочихте в рамките на COVID-19 е, липсата на е, разбиране в известна степен. Аз искам да ви попитам защо в началото вие не поискахте да дойдат експерти при вас и искам също така във връзка с уйгурите да попитам тези снимки, тези изображения, които виждаме, как да кажа, това истина ли е сега? Благодаря, беше прекъсната оратор като председател. Then... Колеги, още трима, след това ще затворим списъка с изказвания, защото имаме наистина превод. Изабел Сантус. Благодаря. Първо, Поздравявам вас, господин посланник Жан. Искам да ви кажа, че не ви виждам като вълк, нито пък като гигантска панда, а като мъдър китайски посланник, който много добре знае как точно да се спазва и времето и да бъде по-конкретно относно наистина казаното от вас, господин посланник, мога да кажа, че посещението, изискано от Комисията за човешки права, се надявам, че ще бъде позволено посещение в Шинжанг. Аз също така бих искала да има посещение в Тибет. Достъпа до тези територии да бъде свободен, без контрол от, по отношение на движението. И диалогът между Европейския съюз и Китай относно човешките права да се проведе, когато има условия, имайки предвид тези трудни ситуация във връзка с COVID-19 да бъде преодоляна. Китайските власти са готови да приемат мерки за промяна в положението във връзка с Тибет, Хонг-Конг и Шинжан. И тук ще спра. Thank you. Благодаря. Госпожа Григорова и след това ще се опитам да се свържем с господа, госпожа Бонфриско. Заповядайте. Благодаря, господин посланник. Имам два въпроса. Първо, по казаното днес. Не очаквах да чуя от вас думи във връзка с Ксинян и терористите. Наистина много интересен въпрос, но както и да е. Във връзка с военната конфронтрация, е, между Китай и Индия, която притежава ядрени оръжия. По-нататък във връзка с Тайван. Защо Китай има нужда и именно такава военна конфронтация с своите съседи. И на второ място, като граждани на Чехия, искам да попитам дали ще е, заплашите представителите, имам пред Китай, на всички държави членки по отношение на е, Тайван или Чешката република, е просто един специален случай. Благодаря. Благодаря, госпожа Бонфриско. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Надявам се, че ме чувате. Господин посланник, имаме един прост въпрос. Милиард и половина китайски граждани могат ли да следват, да следят свободно нашия дебат – имат ли китайските граждани представа за това, по което разговаряме? Защ... Вижте, колеги, какви взаимоотношения можем да водим с Китайската комунистическа партия, която е олигархична, авторитарна. А, и също по отношение на сътрудничеството, господин посланник – как можем да сътрудничим с страна, която е изградила държава, основана на полицейско, полицейско наблюдение и контрол? Следи се всяко поведение, потиска се личните свободи. Целта е да Ние смятаме, че защитаваме своите граждани, нашия начин на живот, като задълбочаваме и разширяваме отношения с Китайска комунистическа партия, която е най-сериозната заплаха за човечеството на второ място след нацизма и сталинския комунизъм. Нека да напомня значението на историческите уроци. Някои европейски правителства италианското и в Италия и Киталия би трябвало да помнят историята. И предайте всичко това на вашите висшестоящи в Политбюро. Благодаря, колеги. Благодаря, колеги. Винаги съм изправен през следния проблем в нашата комисия. Толкова много ем, желание за изказвания имаме, а пък аз моля групите наистина да не обещават е, толкова дълги минути за изказване, защото не можем да се справим. Имаме конкретни слотове за превод, искаме да изслушаме и господин посланника, така че преди да дам думата, ще дам думата на господин Вейгант най-напред, защото той също искаше няколко думи. След това ще изслушаме посланника, за което, за съжаление, трябва да прекъснем, защото наистина трябва да разчитаме тук за превода в парламента. Заповядайте, господин Вейган. Uh, Съвсем накратко във връзка с въпроса за Тайван и политиката Европейски съюз Китай. Ние признаваме наистина Република е, Китай като и правителството и е като единственото във връзка с това е, управление в тази насока и в много области. Що се отнася до взаимоотношенията Европейски съюз Тайван, те остават прекрасни. Имаме наистина постижения в редица области, така че ние отстояваме това. Искам да припомня, че Тайван е 15-ти партньор на Европейския съюз по отношение на всички глобални партньори. Що се отнася до Южно-Китайско море, искам да ви припомня, че наистина не трябва да се въздържат всички страни от прокупакативни дейности в района, което пък означава, че конвенцията на ООН е за морско право и съответния механизъм за уреждане на спорове трябва да се спазва. Що се отнася до един конкретен въпрос с посланник Жан? Тази ситуация а, наистина се обсъжда не само когато се води този наш редовен диалог помежду ни за човешките права, но и в други срещи, физически, включително и в Китай, така както това се случи на предишната ни е, подобна среща, но включително и на срещите на високо ниво и на върха. Е, за това става въпрос и в международните форуми, включително и съвета по човешки права в Женева нямаме информация относно Илам Торти в отговор на въпроса, който бе зададен. Що се отнася до посещение в Шинжанг, покана на наши посланици, в 2019 година бе изразен подобно желание, бе изразено. Продължаваме да дискутираме подобни програми, за да може да се осъществи наистина подобно посещение от страна всички посланици. Последното посещение на Европейския съюз в Шинжанг беше в 2018 година, в началото на годината. И мисля, че ще спра до тук в отговора си. Благодаря. Thank you. Благодаря. Господин посланник, бихте желали да се изкажете по втория кръг въпроси, след което ще приключим след около 10-15 минути заседанието от днес. Заповядайте. Е, е, е, да, Що се отнася до многостранните аспекти на политиката и човешките права, Китай има много важна роля в съвета и ООН по отношение на човешките права и вече има установен диалог между Европейския съюз и Китай по този въпрос. With the EU institutions, we have established a structured human rights dialogue. 那么，中国政府呢高度重视保护人权。Нашето е, е правителство отдава голямо значение на защитата на човешките права, що се отнася до нашата конституция. Ясно се урежда този въпрос за човешките права и има сериозен напредък Китай по отношение на човешките права. Това се вижда и от цял свят. 150 милиона хора са изведени от състояние на бедност –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 чувам от някои депутати, които го говорят за взаимоотношенията с Китай и съм изненадан от чудото. Наистина, що се отнася до 11 часа е пътя само от Брюксел до а, Пекин сега. Но като че ли някои от депутатите наистина знаят много малко за Китай takes 11-hour flight from Brussels to China, it seems to me that some MEPs have very little knowledge about China. 所以，好像今天我们这样的辩论，这个中国人只要他有兴趣的话，他。Днешния дебат беше интересно наистина да се чуе откъде получавате информацията си he or she has the interest could get sufficient information about this activity. И всеки китаец може да получи информация за дейността. Интернета в Китай е много добре развит и използващите го е близо милион, а, е, милиард, проставайте. 2000 е, са различните е, списания в а, а, Китай, включително и цифрови. В Китай във всеки град ще се изненадате да видите как стоят нещата. И в Китай, полиция, полицията, например, не е въоръжена. Това ще ви изненада. On the city streets. And many of them actually do not carry arms. китайското правителство уважава правата на гражданите, защитава ги отстоява човешките права. And the liberty of the individuals and also commit greatly to the protection and promotion of human rights. когато разглеждаме и друг въпрос, например в Китай – Например, ако става въпрос за уточняване на принадлежност към малцинство, няма никой да бъде наказан, че е част от малцинствена група или изповядва конкретна религия. just because of their occupation, ethnicities or religious belief. And of course, if this person commits crime, it will also be punished by law and will not go unpunished because of his occupation, ethnicity, or religious belief. Да, Китайската партия е водещата в Китай, управляващата. And its ultimate mission is to serve the people. Основната е цел е да служи на народа. И за това вече десетки години успя да изведе повече от 800 милиона хора от бедността за толкова кратко време. По време на пандемията COVID правителството на Китай каза много ясно, високо и категорично, че хората са на първо място. И китайското правителство и власти се борят срещу това заболяване с всички сили. Chinese government has mobilized the whole nation in this battle against the virus and that is a accurate embodiment of our respect for health and life. Uh, 这个在人权方面嘛，这个呃很多。То се отнася до човешките права и много зададените въпроси, някои от които засегнаха въпроси, свързани с аспекти, по които правителството на Китай има наистина много успехи в защита на свободата на гражданите. Китайските е, граждани могат спокойно да пътуват от една страна до друга ежегодно и обратното. Чужденци могат да посещават Китай. Над 6 милиона европейци пътуват до Китай. Uh, million visits are made to China every year by EU citizens. 那么联合国的这个呃机构。Агенциите на ООН, включително и съвета човешки права, посещават Китай и техни членове винаги са добре дошли. From the Human Rights Council are welcome to visit China. Споменахте и ламтито. Той бе осъден от китайски съд. By the Chinese judiciary and he is serving jail terms. 同样，这个判处不不不不因为他的民族。And тук това няма нищо общо с е, етничност или малцинственост. И Доти и сегашното му положение всъщност не е тема, по която много мога да кажа, не знае достатъчно, но мога да кажа, че правата на а, престъпниците също се спазват. In China, uh, their rights and are well protected in accordance with law. Uh, граждани, които живеят в Китай, са щастливи, свободни. Не, не е това, което казах един от депутатите, не е това, което четете в медиите всъщност е вярно. Може би затова оставате с подобно впечатление. Прекалено много вярвате на медиите. И затова си формирате подобни впечатления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 Нашата оценка не трябва да се основава на впечатления, а на данни. През март тази година в Брюксел участвах в проява, организирана от Егмонт. Там беше представен доклад за публикуването на доклада за Евробарометър. В тази фирма се казва, че доверието на китайците в страната е 95%. И това беше проучване на американска фирма. През юли тази година Харвардския университет, колежа Кенеди, излезе с доклад. Докладът от 2003 година говори за за удовлетворение, за повишаване на удовлетворението на китайските граждани от работата на правителството. Резултатите от това проучване бяха 91% удовлетворение от работата на правителството. Университета в Калифорния също излезе с доклад през май 2002 година. Доверието на китайските граждани в китайското правителство достигна 8, оценка 8,7 от 10 възможни точки. Доверието в правителството е 87%. В проучването имаше въпрос който пита гражданите дали искат да живеят в Китай. Над 87% казаха, че искат да живеят в Китай. Надявам се, че тази информация ще ви бъде полезна, когато си съставяте е, мнение за Китай. Господин посланник, имате ли още коментари? Благодаря ви. Мисля, че без друго отнех много от време. Да, сега е 7 часа. Заседанието ни а, приключва. Следващото заседание ще бъде на 22 октомври. Последната дума е на господин Бутикофер. Искам да благодаря първо на Гунар Виган за това, че представи ясно позицията на Европейски съюз и показа ясно, че парламента, европейските и другите институции работят за изграждане на реалистична и обединена политика към Китай. Искам да благодаря на посланник Жан Минг за това, че участва в, тази, в този разговор и ви призовавам да се отнесете сериозно към това, което чухме. Готови сме да продължим диалога, защото очакваме